Good afternoon once again, dear colleagues. We have to... Добър ден отново, уважаеми колеги. Нека да започнем с следващата част от заседанието си. Това е съвместно заседание на АФЕТ и ДРОА за, съвместни, за отговорността за закрила. Това е световен политически ангажимент, който е прият от всички държави членки на ОНЕ на световната среща на върха през 2005 година за предотвратяване на геноцида, етническото прочистване и престъпленията срещу човечеството. Изслушването има е, е, актуално значение поради положението в Сирия и други страни, които са засегнати от драматични събития. Всяка година комисията по външни работи на Европейския парламент изготвя предложение за препоръка на Европейския парламент към съвета във връзка с приоритетите на Европейския съвет за и на Европейския съюз за Общата асамблея на ОНЕ. Докладът тази година е изготвен от господин Андрей Ковачев, нашия колега от България. Става дума за 17-то заседание на, общ... на Генералната асамблея на ОНЕ На 30 май беше гласувана по този доклад и основната тема е задължението за закрила. В доклада има призив да се засилят за да се засили ролята на задължението за закрила като важен принцип за европейските държави членки. Да се работи по разрешаването на конфликти и да се подпомага държавите в приложението на, задъл... в приложението на задължението за закрила и да се е, е, приема широко дефиниране на, на понятието сигурност. Заместник председателя на Комисията по права на човека госпожа Лох Билер е тук до мен като съпредседател. Господин Панцери, председателят на тази комисия, се извинява за своето отсъствие. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че АФЕТ и ДРОА работим работим заедно на това проучване, защото мисля, че темата е много важна. Преди доста време Кофи Анан, генералния секретар на ОНЕ, каза, че нарушенията на правата на човека днес се превръщат в... А, а, могат да се превърнат в трагедии утре, в, в войни утре. И затова е много важно да се е, защитават правата на човека а, активно през цялото време, е, а не да се чака да се стигне до сериозни конфликти. Много се радваме, че тук е, тук, че тук е господин Симонович, специален съветник на ОНЕ по темата задължение за закрила. Когато обсъждаме темата за определени страни в Комисията по правни по, а, правата на човека много често се позоваваме на принципа на задължението за закрила. В подкомисията по правата на човека е работен и по доклад по собствена инициатива за борба срещу нарушението на правата на човека в контекста на военно престъпленията и престъпленията срещу човечеството, включително и геноцида. Е, този доклад ще се приеме скоро. Прием, признаваме значението на отговорността за закрила като концепция. А, е, също така, а, е, в резолюцията за, а, на тема предстоящата Генерална асамблея на ООН също споменаваме задължението за закрила. Така че темата се среща често в нашата работа. Господин Симонович за специалният докладчик е тук, така че ще го изслушаме първо. След това доктор Симонс Адамс, изпълнителен директор на Световния център за, на, за задължение за закрила в Нью-Йорк и господин Давид, преподавател по право в Свободния университет на Брюксел и господин Лефле, заместник секретар на, за, за на глобална дейност по темата. Господин Лефле, заповядайте, господин Симонович, започваме от вашето изказване. Благодаря много, уважаеми съпредседатели и уважаеми депутати в Европейски парламент, дами и господа. Нека първо да започна да благодаря на организаторите за това, че включиха отговорността за закрила в дневния ред на това заседание и да им благодаря, че ме поканиха да участвам. За мен това е отлична възможност да ви предоставя информация във връзка с настоящите предизвикателства, с които се сблъскваме, да изредя безпокойствата си и надеждите, които имам в тази област. Много се радвам, че по време на това изслушване ще имате възможност да чуете и господин Саймън Адамс, който е мой колега и приятел, с който работя редовно в Нью Йорк. Той е, както и господата Давид и Лефле, които работят активно по тази тема. Много е важно да се работи заедно по отговорността за закрила международните организации, асоциации, гражданското общество, неправителствените организации, академичните среди, както и държавите членки. Беше ми казано, че има а, различни степени на познаване на задължението за закрила. А, в, а, е, сред депутатите в Европейски парламент. За това съвсем накратко, нека да го представя. През 2005 година документ пред, прият от държавни правителствени ръководители на, в рамките на ООН е, залага принципа на отговорността за закрила. Какво означава това? Ами всички държави членки са длъжни да защитават населенията на своя територия от тежки престъпления като геноцид, военно престъпление, престъпление срещу човечеството и етническо прочистване. Ако държавите членки на, ако съответната държава членка на ООН не е способна сама да предостави тази закрила, то другите държави членки има задължението да предоставят помощ на съответната държава членка. Ако дадена държава обаче а, не изпълни задълженията си по защита на населението или сама участва, нейният държавен апарат участва в такива престъпления, тогава всички останали държави, членки на ООН, имат колективна отговорност за защита на местното население и да го направят чрез ОНЕ, включително съвета за сигурност на ООН. Има различни мерки. От мирни мерки, като посредничество, до използването на принудителни мерки, като санкции. И като последна възможност може да се използва сила. Европейският парламент е демонстрирал изключителна ангажираност към понятието отговорност за защита. Още от самото начало тази, този ангажимент е отразен от резолюцията на, в резолюцията на Европейския парламент от 2013 година за отговорността за закрила. Най-силната такава резолюция, прията от което е да било който да било междуправителствен орган. Тази резолюция призоваваше за план за действие. Планът за действие трябваше да се нарича консенсус за отговорността за закрила. Той обаче не стана действителност. Същевременно, независимо от това, последваха множество действия след тази резолюция, включително назначаването на господин е, Лефле като лице за свръзка по отношение на отговорността за защита, както и засилването на системата за ранно предупреждение в външната служба на Европейския съюз под акронизма, акронима призъм и Европейската стратегия в областта на външната политика, в която се опоменава изрично отговорността за закрила, както и на скоро приятия консенсус – за развитието, който също споменава отговорността за закрила. Много се радвам, че организирахте това изслушване и за мен то е изключително актуално. Отговорността за закрила по-настояще е изправена пред сериозни предизвикателства. Има сериозни размествания в световен план от световна политика основана на ценностите и на, съв... на съвместния световен интерес към политика основана на чисто национален интерес на определени държави. Европейския съюз подкрепя отговорността за закрила и тази подкрепа е изключително ценна за ОНЕ. И така, уважаеми дами и господа депутати, смятам, че отговорността за закрила в момента е много важна концепция, която трябва да се обсъди. Защо? Защото има голяма защото от 2005 година ангажиментите, за, свързани с отговорността за закрила, бяха повтаряни многократно, изключително много пъти, множество, над 100 представители на държавите членки, участващи в Генералната асамблея на ООН, са повторили своят ангажимент към отговорността за закрил. Над 50 резолюции на съвета за сигурност на ООН е, упоменават да, това задължение. Над 25 резолюции на съвета по правата на човека. Също, над, а, почти всички миропазващи операции по-настоящем включват в своя мандат задължението за защита на цивилното население. Обаче реалността каква е? Изправени сме пред увеличение на а, тежките престъпления срещу големи а, групи хора. Увеличават се конфликтите, увеличава се броя на загиналите цивилни в конфликтите и се увеличава броя на дела на загиналите цивилни граждани в различните конфликти. Какво означава това? Ами, е, това означава, че или ам, е, тези а, е, цивилни граждани стават жертва на зле насочени атаки, или че срещу тях имат целенасочени атаки. Тоест може да се окаже, че говорим за престъпления срещу човечеството. Последиците на подобни престъпления са ви добре известни. В Европа са дошли най-големия брой бежанци след, след края на Втората световна война, над 21 милиона и много от тях търсят убежище в, в Европейския съюз. И така, задължението за закрила е в светлината на прожекторите. Или то ще се прилага по ефективен начин, или ще остане празни дом. И така, какво можем да направим? Как можем да помогнем? И двете тенденции са отрицателни, но мисля, че има възможност да се обърнат нещата. Защо мисля така? Защо мисля, че сега е добрият момент? Има инерция. Ами защото първо има нов генерален секретар на ООН, който е, е, е поставил като основен приоритет предотвратяването на конфликти. А задължението за закрила е много важен елемент от, ця, от цялостния план за предотвратяване на конфликти и то е свързано с предотвратяването на кръвопролитие, насочени срещу групи от населението. Ако се постигне успех, може да се измести е, разпределението на ресурсите и по-голям дял да отида към пре, е, превенция и така ще се съберат по-близо от три елемента на ОНЕ. Мира и сигурността, а, развитието и правата на човека. Имам една допълнителна нова отговорност да а, като част от своя мандат. Тя е от по-малко от година и идва от, допълни, от предходен мандат, когато бях е, замес, а, е, е, асистент генерален секретар по правата на човека, изключително оперативно насочна дейност. Посетил съм всички места по света, където се извършваха такива масови престъпления срещу групи от населението. И аз от пръв поглед, от личен опит, научих за какво става дума, когато се говори за отговорността за закрила. Е, какво е значението на това понятие в действителния живот на хората, за които става дума. И пренесох тази отговорност и в сегашния си мандат. Много важно е задължението за закрила да се прилага на практика. И закрилата на практика изисква определена отчетност. И Задължението за превенция е от основно значение тук. Генералният секретар е включил като тема в своите годишни задължения отчетността в областта на превенцията. Тоест, нещата се изместват. От началото бяха само концептуални и сега лека по лека се операционализират. Задължението за закрила добива своите оперативни измерения. Вчера включи, подадох доклад под заглавието Отговорност за закрила и отчетност за превенцията пред генералния секретар и след неговото одобрение този доклад ще бъде преведен на всички езици на ООН на 6 септември на Генералната асамблея на ООН ще има неформален интерактивен дебат по този доклад. Докладът все още не е прият, но мога да споделя с вас основните му препоръки към държавите членки, към междуправителствените организации и ангажиментите на секретарията на ОНЕ, включително и самият генерален секретар. Нека да започна от препоръките към държавите членки. Онези държави членки, които не са назначили лица за контакт по отговорността за закрила, трябва да го направят. Всички държави членки трябва да подпишат и ратифицират договорите за правата на човека, които са от за предотвратяването на масовите е, престъпления и кръвопролитие. Всички държави членки са длъжни в своите периодични доклади към съвета по правата на човека да включат Темата за отговорността за закрила. Всички държави членки трябва да използват съществуващите механизми, които са от огромно значение и а, основно механизма на парламентарен дебат, за да се направи оценка на риска и да се обсъдят мерките за покриване на пропуските в областта на, на предотвратяването на масови престъпления. Как, за какво става дума? Може да става дума за дискусии за бюджета, има и достатъчно ресурси, може да има годишни доклади на националните организации по правата на човека или на националния омбудсман. В някои парламенти може да има тематичен дебат за предотвратяването на зверствата. Може да се създадат специални комисии или пък подкомисии, които да са насочени конкретно към предотвратяването на зверствата. По, този конкретен, по тази конкретна препоръка вече съм се свързал с някои мрежи а, за сътрудничество на депутати, на омбудсмени и на национални организации, защитаващи правата на институции, защитаващи правата на човека, и те са готови да настоят за практическо приложение на тази препоръка. И на всяка една от тези мрежи възнамерявам да предоставя съвсем практически насоки за приложението на това задължение за закрила. Нека сега да мина към между правителствените организми, съответните процедурни въпроси за предотвратяване на зверствата и включването им в дневния ред на общото събрание. Това не, ще превърне неформалния дебат в официален дебат. И ще има по-големи лостове за влияние. И ще има и протоколи от дебатите. Добре е да се използват по-добре всеобщият процес на преглед, да се използват националните доклади за оценката на риска от зверства, съответните мерки срещу тях – Същите въпроси трябва да бъдат разгледани по време на дискусията за тези доклада и трябва да се приемат адекватни препоръки след прегледа. Идеята тук е не да сочим с пръст и да обвиняваме държави членки, където има пропуски в системата за превенция на жестокостите. Важното е да е, мобилизираме енергията, включително и в държавите членки. Тук трябва да се въведе един открит дебат в съвета за сигурност за неговата роля по превенция на жестокостите и зверствата и да се превърна в годишен дебат, редовен годишен дебат. Трябва да се подчертая задължението за закрила, както за действие, така и бездействие. И нека да кажа няколко думи за секретарията и генералния секретарият и техните ангажименти. Генералният секретар трябва да продължи да оценява колективните усилия за задължението за закрила и чрез моята служба трябва да дадем доказателства за структурните оперативните мерки срещу жестокостите. Секретарята трябва да подобри сътрудничеството между отделните органи на ООН, които имат отношение по този въпрос и мисля, че генералният секретар трябва да се ангажира а, по член 99 от хартата. Ако има такива случаи, да ги внесе в съвета със сигурност. И така, в заключение, уважаеми депутати, вашата роля е изключително важна, за да настоявате за реализация на тези препоръки за задължението за закрила. Защото Става дума за Европейския съюз и защото вие сте депутати. В тази ситуация днес ЕС има глобална роля по тази тема за задължението за закрила. Депутатите имат важна роля за отчетност и отговорност. Допълнение към дългия списък от мерки, които вие сте включили в резолюцията от 2013 година на парламента. Може да помислите евентуално за някои други перки. Може евентуално <clears throat> да организирате годишен дебат за превенцията на жестокостите и за ролята на европейските институции. Може да решите да използвате някой от дебатите в дневния си ред за оценка на риска и за обмислене на мерки – които трябва да се вземат. Като се вгледате и в държавите в Европейския съюз, а и навън, в съседните региони и в целия свят. Знаем, че Европейския съюз не е начало в списъка на регионите, където може да има такива престъпления. Но мога да ви гарантирам, че няма държава където няма <clears throat> такъв риск от жестокости. Може би в този дебат може да се включат не само двете комисии, които участват в това изслушване. Възможно е евентуално и други комисии да се включат в дискусията и накрая, госпожи и господа, когато европейските депутати се изказват, света се слуша. Използвате своето влияние в европейските институции и национален план, за да засилите задължението за закрила. Благодаря. Очаквам дискусията. Благодаря, господин Шимоновиче. Колегата е мой съотечественик и затова съм благодарна за неговото изказване и съм горда от това. Следващият ни оратор – Ерик Дейвид от Свободния университет в Брюксел. Имате думата, разполагате с 15 минути. Euh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на организаторите на днешната среща. Благодаря за поканата. Ще изнеса една презентация която е малко академична. Извинявайте за това. Задължението за закрир от гледна точка на международното право. Тя се състои от две части. В първата част ще поговорим за самото задължение като такова – След това ще се спра на последствията и правните задължения. Първо, самото задължение като задължение за държавите. Може тук да направим препратка към Декларацията за независимост на щатите член 1776. Като там е предвидено да се, да се гарантира правото на свобода и на търсенето на щастие. В хартата на ОНЕ в първи член е записано в точка 300 има нужда от е записано от сътрудничество между държавите членки за закрила на човешките права. Това всъщност е друг източник на международното право. И така стигаме до Всеобщата декларация за правата на човека и там има една точка в преамбюла, където е записано, че държавите членки са задължени да гарантират заедно с ОНЕ универсалната закрила на правата на човека. Виждате, че всичко това е добре познато и много пъти сме говорили за това задължение за закрили. Нека сега да се върна към днешния период. пакта за политическите права. Страните по този пакт се задължават да зачитат и да гарантират на всеки индивид, който се намира на тяхната територия. В рамките на своята компетентност изпълнението на този пакт и Комисията по правата на човека през 2004 година реши, че правното задължение се прилага за всички правителствени ръководители. И па, това е позитивно задължение, което означава, че не може да се изчаква и да не се прави нищо, а да се действа активно. И така, по същество. Това може да се резюмира в една формула, която е добра, добре позната. Due diligence на английски, за да може във връзка с отношенията между а, Обединеното кралство и Съединените щати. Това са старите източници на това задължение. След това имаше решение на съвета за сигурност през 2004 година във връзка с положението в Дърфур. Съвета за сигурност припомня, че задължение на ръководителя на суданското правителство да поддържа обществения ред и да закриля своите граждани. През 2005 година в ОНЕ съвсем официално беше включено задължението за закрила за закрила на населението срещу войната, етническото прочистване и престъпленията срещу човечеството. Включително и подбуждането към такива действия. Съвета за сигурност на повтори това право. Някъде няколко десетки пъти спрямо правителствата във връзка с борбата срещу тероризма, във връзка с превенцията на конфликтите и трафика на дребни оръжия. Малките оръжия след това в е, Гвинея, писал, в е, Гвинея, в Мали, в е, Централна Африка, Босна и Херцеговия, в Либерия, например. Във всички тези ситуации се <clears throat> повтаря това задължение задължението за правителствата да закрилят своите граждани. Това е задължение не, не само на държавите, но и на международната общност. Това е едно по-общо понятие, т.е. всички държави заедно и техните институции. И така стигаме до Генералната асамблея през 2005 година, където беше заявено, че международната общност в рамките на ООН е задължена да въведе средства, дипломатически, хуманитарни и други мерки за спазване на член 6 от, и 8 от договора за закрила на своето ние. Във връзка с това, беше казано, че и съвета за сигурност имат а, такива правомощия по глава 7, за да се гарантира изпълнението на задължение за закрила. Във връзка с практиката мога да спомена три сериозно доклада. Доклада за Руанда, конфликта там. След това. След това. Доклада за клането в Сребреница. И след това мисията в Дарфур, където всеки път се повтаря отново задължението за закрива. Разпоредата е ясна. Няколко думи за последствията от е, това правило. Това всъщност е разпоредба в международното право. Задължение за държавите членки и за държавите и техните ръководители, включително и международните институции. Не спазването на тази разпоредба включва отговорността на държавата и на извършителите на тези престъпления. Това общо взето са последствията на практика след общите разпоредби и държавите са задължени да се починят на международните разпоредби и да въведат съответни мерки, които да изпълнят това задължение. Имаше опит от Руанда срещу оплакване от мисията на ОНЕ в Руанда във връзка с това, че не е било изпълнено от това за задължение. Има обмен на писма между правителството на Руанда и организацията на ОНЕ. Руанда заявява, че това е международно задължение и нашите органи нямат задължение по него. самата комисията насочи въпроса към компетентността на държавите членки. Ето така изглежда това задължение и последствията, които могат да възникнат по него. Задължението за държави членки да за, за закрила и също така последствията, които могат да бъдат наложени на тези държави, които не изпълняват задължения от Международната организация. И в момента <clears throat> тази формула е добра, позната и държавите членки трябва да разполагат вече с подобни средства за изпълнение на това задължение. Държавите трябва да разполагат със съответни инструменти и средства и ресурси организационни, военни, полицейски. След решението на съвета за сигурност можем да кажем, че Темата, която обсъждаме, е една от любимите теми на преподавателите в, по международно право. Може ли да се намесваме с сила? Отговорът е не може произволно, само с разрешението на съвета за сигурност. Благодаря. Благодаря, професоре. Uh, uh, Саймон Адамс, е, изпълнителен директор на Световният център за задължението за закрила. Центърът наблюдава как се изпълнява това задължение в различни държави. Имате дума. Благодаря. Благодаря на заместник председателите. Благодаря на колегите, които присъстват. Благодаря и на депутатите. Благодаря за поканата. Искам да започна с една човешка история, защото понякога забравяме, е, че става дума всъщност за човешки същества. Миналия декември бях поканен в телевизията от Джазира и говорих за Лепо. Аз, както и преди, аз се обадих по телефона на приятелите си в Алепо, но се оказа, че всеки го, когато познавах в Алепо, вече не е там. И това беше много отрезвяващ момент, защото, както каза и господин Семонович, е, това са много проблематични времена, трудни времена. 6 милиона хора са разселени и ако погледнем глобалната ситуация, може да кажем, че международното право за опазване на човешки права е под голяма атака. Почти рутинни са действията, свързани с различни насилия върху граждани, върху хора – бомбардировки и така нататък. В Южен Судан, Ирак, Йемен е, непрекъснато се извършват зверства е, по начина по който това се случваше в Югославия през 90-те години. И нищо не помрачи репутацията на ОНЕ от факта, че ОНЕ много трудно се справя с нарушенията на човешките права от Уанда до днешно време. И трябва да кажа, че Европа, най-голямата площна в света, където човешките права се опазват, гласовете за отговорността за защита стават все по-силни. И тук може да напомним за Втората световна война и това, което се случи с евреите. Може да напомним за Сребреница, така че наистина никъде няма иммунизация против звездства, жестокости и това трябва да ни служи за урок, защото Откакто отговорността за защита бе приета преди 12 години, ние разбираме, че политиката на насилие на мъжете може да бъде преодоляна. Абстрактната концепция за отговорността за защита трябва да стане реалност. Трябва наистина престъпленията срещу човечеството да бъдат наказвани. Това се отнася за Либия, за Сирия, където международните норми се потъпкват. Както бе казано и преди малко, преди пет години от 2001 е, и е, е, първа инвазията на Либия 56 резолюции на съвета за сигурност предлагат различни мерки за поемане на отговорност за защита в брега на Слободната кост, Южен Судан, Мали и така нататък. Това може да промени живота на хората в Африка и в други региони. Това, което се случи в Либия, ни показва, че не сме защитени от злоупотребата на принципите. Нашата цел е да защитим всички хуманитарни стандарти. Конфликтите провокират вълни от бежанци. Затова искам да се спра върху три области, за които смятам, че парламентът може, в които смятам, че парламентът може да играе голяма роля. Най-напред това е превенцията. Европейският съюз играе тук голяма роля за премахването, изкореняването на глобалната бедност. Тук имаме целите на хилядолетието. Между тях са преодоляване на социалната маргализация и подобряване на състоянието на маргализираните общности. Бурунди, Миянмар, те показват колко трудно е превенцията наистина да бъде приложена на практика. На благодарение на тези усилия отделни държави като Гана и други държави успяват да консолидират усилията си. 59 страни, една четвърт от ОНЕ държавите се присъединиха през последните години към глобалната мрежа за отговорност за защита. Канада Кения, Румъния, Камбоджа са едни от тези страни. 23 от 29-те членки на ОНЕ, между които и Европейския съюз като цяло, се присъединиха към тази инициатива, факт, който аз приветствам. Тези страни също така назначиха лице за контакт. Има европейска мрежа за лица за контакти, за превенция на, на за превенция срещу кръвопролитията. Европейския парламент излезе с резолюция, насочена срещу определени страни, където има нарушаване на човешки права. Йемен, Филипините, Сирия, Либия, Сомалия, това са част от страните. Това е доказателство, както казаха и моите приятели, преждеговоривши колеги, че трябва при всяка възможност да реагираме остро, включително и чрез резолюциите на Евро, Европейския парламент. И тук имам предвид резолюцията за Конго. Искам да кажа, че Европейския парламент също така изготвя и одобрява докладите на Европейската служба за външна дейност една голяма част от тях също е посветена на отговорността за защита. Мултилатерализма, това е също ключова дума тук. Тук се включват програми за поощряване на мира, и по този повод има консенсус, подписан от Европейския парламент, съвета и комисията. Това е важно за превенцията срещу зверства и кръвопролития и отговорността за защита. В рамките на тези дейности ние успяваме да подобрим нашите способности – на следващо място искам да спомена мисиите за мироопазване. В момента има хиляди хора, които са заети в такива мисии. Тези мисии служат за стабилизация в зони на конфликт. Но времето между одобряването на мисията от съвета за сигурност до прилагането на мисията е много голямо време, в което зверствата продължават. Може да мине година преди одобряването на, на мисията. За това време милиони хора биват избити. На следващо място принципа за защита на гражданите – този принцип се подкрепя от повечето страни. Четири, четири страни вече са ратифицирали тази инициатива. Европейският съюз е един от най-големите донори за мироопазващи операции но нито една държава членка не е между първите 20, що се отнася до разполагане на войници. Европейският парламент трябва да упражнява мека сила по отношение на защита на гражданското население. Например, Миналата година Европейският парламент излезе с резолюция за системното избиване на религиозни младсинства от страна на ИДИЛ. Резолюцията призовава държавите членки да предоставят защита, включително и военна защита на жертвите тези, които са извършили престъпленията, се казва още в резолюцията, трябва да бъдат подведени под отговорност. Има четири военни операции, в които участват европейски войски с цел предоставяне, поемане на отговорност за защита. На следващо място преустановяване на безнаказаността. Нашата цел тук, в този контекст е кръвопролитията никога да не останат безнаказани. Ние трябва да подобрим възможността си да помагаме на засегнатите държави да се възстановят. Друго предизвикателство е, както казах, борбата срещу безнаказаността и тук Международният наказателен съд играе основна роля. Това, което знаем е, че международното право не може да достигне на всички места по земята, но има обещаващи тенденции. Тенденции, които ни дават надежда, че изверствата в Сирия ще бъдат наказани. В този смисъл се обръщам към Европейския съюз да окоръжи Ирак да въведе механизъм, който раз... да разследва престъпленията срещу езидите. Искам да завърша с Сирия. Получих съобщение от мой приятел през септември миналата година. Той казва, Алепо ще загине, ако бомбите продължават, всички ще измрем, моля, помогнете ни. Наистина, човешките животи имат значение. И идеите имат значение. Ние живеем в турбулентни времена. И в тези времена трябва да защитим човешките права и хуманитарните норми, така че те да имат смисъл за най-уязвимите хора от Сирия до Судан, от Бирма до Бурунди. Няма нищо по-лошо от безнаказаността, от бездействието. И ние създадохме отговорността за защита не за да създадем просто един нов акроним, а просто заради нещата, които се случиха в Сребреница, в Уганда и в другите страни, които споменах защото международната общност ще бъде оценявана по възможността да реагира и да защити уязвимите. Ние трябва да продължим да се борим за ефективно прилагане на отговорността за защита в Конго, в Миянмар и в другите страни. Моята надежда е, че този чудесен парламент, който представлява над 700 който, пред, който има над 700 депутати, представляващи над 500 милиона европейци, ще има възможност наистина да подкрепи инициативата за отговорността за защита. Благодаря. Искам да благодаря на всички оратори и да ви напомня, че наистина ние винаги трябва да мислим за международното хуманитарно право и за неговото правоприлагане. В много от страните, които бяха споменати, тези норми изобщо не се спазват. А сега искам да приветстваме господин Лефле. А сега колегите имат думата, за да зададат въпроси. Виждам господин Бухнер и другите колеги могат да зададат въпроси, естествено. Благодаря. Искам да кажа следното. Има голям, голяма пропуст между заключенията между на ОНЕ и практическото им прилагане. Има много заключения, които не водят последствия е, ето, искам да ви напомня за газа, за западния паряк и има много други случаи. Защо това е така? Или пък ето, кюртските области. Е, те биват бомбардирани, е, хората умират, който излезе на улицата го застрелват. Няма реакция тук. Би трябвало тази пропаст да се запълни трябва тук да има намесва, намеса. И според мен, он е тук не реагира адекватно. Какво може да се направи? Благодаря. Може би да съберем всички въпроси. Госпожа Бържа. И, е, мадам Madame президент, Présidente, comme beaucoup de, de gens qui s'intéressent euh, е, aux droits de l'homme, благодаря много, както много хора, които се интересуват от правата на човека и от а, тяхното ефективно прилагане, тяхната тяхното зачитане, за мен темата за отговорността за защита е действително от огромно значение. Много важен е въпросът на нейното приложение. И има доста поводи за безпокойство във връзка с него. Всъщност, развитията не са особено а, добри. Имаше, имахме някакви надежди, но нещата се развиват а, на зле, включително неща се отнася до член 7 от хартата. И за това искам да ви задам следния въпрос. За да стане това право действителен факт, каква трябва да е първата стъпка, първото нещо, което трябва да се направи? Е, ясно е, че има и юридически елементи, има и политически елементи. В ООН има а, блокаж, как може да се преодолее този блокаж и как може от правна гледна точка да се опитаме да напрегнем. Какво би могло да направи Европейския парламент, освен красивите текстове, които приема, в които аз се опитвам да, да принеса, разбира се. Но в крайна сметка Европейския парламент няма кой знае колко големи компетенции по външните работи и единственото, което можем да направим е да приемаме такива декларации. Как можем да напрегнем? Благодаря, господин Гжип. Dziękuję пани Przewodnicząca. <clears throat> Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря за предоставената информация. Благодаря за всичко, което представихте на това съвместно заседание днес. Искам да ви задам един въпрос, свързан с а, някои събития от последно време и по-конкретно свързани с конфликта в Сирия и в Ирак, както и с беженските лагери в Турция а, и в Ливан. Да започнем от Турция. Ако информацията ни е вярна, вълната беженци е дошла в момент, в който положението в лагерите вече е било непоносимо поради липса на адекватни финансови средства. Нещо, което е довело до намаляване на дневните дажби храна наполовина. Хората са вземи, взели решение да, да тръгнат на някъде, за да се спасят, да спасят близките си. И са взели решение да рискуват и да се опитат да преминат Средиземно море и много от тях са загинали. На второ място. В тази ситуация на войни виждаме и унищожение на етнически и религиозни общности. Много често страдат младсинства като езидите и християните също в Сирия и в Ирак Много често се виждат престъпления, които могат да бъдат охарактеризирани като принципи престъпления срещу човечеството и трябва да се разследват като такива, съгласно международното право. Въпросът ми е следният. В каква степен това задължение за закрила – е в противоречие с действителната ситуация в лагерите за беженците в Турция. Защото често се стига до отрицателни последици. Има и още едно явление, свързано с темата, която обсъждаме сега – Става дума за хибридната война. Хибридна защо? Първо, защото се намесва външна държава в функционирането на местната държава, без обаче това да е официално. Как бихме могли да дефинираме отговорните лица тогава. Отговорното действащо лице, отговорната държава. Особено когато се стига до ситуация, в която има милион и половина вътрешно разселени лица. Милион и половина са напуснали региона на Донецк и Луганск. Какво е вашето виждане за дефиницията на отговорно действащо лице в тази връзка? Благодаря много. Господин Токаш, бъдете кратък, моля. Most е, meghallgatást, ezt az alkalmat, ezt Благодаря много. Благодаря за направените презентации. В Сирия и в Ирак видяхме, че в случаите, в които конфликтът ескалира, международните организации са безпомощни. Те просто не могат да направят каквото и е да било. Същото се случи и при арменския геноцид – Същото се случи и в Сребреница. Нищо не бе направено, а след това бяха отправени критики, имаше огромни съжаления за начинът по който се е действало. Аз съм член на Европейската платформа за почитане на паметта. И бихме искали да се разследват престъпленията на комунизма, така както в Нюрнберг се разследваха престъпленията на нацистите. По отношение на комунизма това не е направено. Дори тук в Европейския съюз не сме получили пълна подкрепа, действителна подкрепа, въпреки че през 2009 година Европейския парламент прие решение да се действа с съответните правни средства по тази тема. Отговорността за защита. Това е един принцип от огромно значение. Важно е, че имаме такъв принцип. И той трябва да се приема изключително насериозно и трябва да се предприемат все по-сериозни стъпки, за да стане тази отговорност за защита действителна. Затова сме ви изключително благодарни и за положения труд. Благодаря ви, господин Токаш. А сега нека да дадем думата на господин Лефле да е, направи своята презентация. След това вие получихте много въпроси. Ще ви дам думата за отговор. Господин Лефле. Благодаря ви, госпожо председател. Извинявам се, че дойдох по-късно. Аз бях задържан на друга конференция, на която също трябваше да направя презентация. Но много се радвам, че мога да се присъединя към вас към мой добри, добър приятел Иван Симонович, към професор Саймън Адамс, към, към професор Ери, Ерик Давид. За мен е чест да участвам в такова изслушване. Много се радвам, че мога да говоря по темата отговорно за защита като заместник на генерален директор на Европейската служба за външна дейност, както и във връзка с ам, задачите си по отношение на отговорността за закрила от 2016 година. За мен е много важно да се намери начин да се координира политиката ни така, че тя да е тясно свързана с важната работа, която се провежда от Иван Симеонович – Симонович и други колеги на ниво ООН. Търсим начин да се интегрира отговорността за защита и предотвратяването на зверствата в, в, в областта на външната дейност на Европейския съюз. Това е част от е, приоритетите на Европейския съюз в рамките на ООН и всяка година от 2005 година насам в Генералната асамблея на ООН е, този приоритет се препотвърждава. И е, въпросът е как точно да се прилага. Опитваме се да го правим по три различни начини. Може да ви прозвучи бюрократично, обаче е, е, това е защото ние сме голяма административна структура. А, и така провежда Европейския съюз своята политика. И така, важно е да има политически ангажимент към а, отговорността за защита и предотвратяването на средства. На второ място трябва да се включи темата в нашата външна дейност във всичките й области и на трето място трябва да се разшири информираността по тази тема сред а, по е, съответните действащи лица. И така, по политическата воля, това е много важен въпрос, да се е, наблегна този елемент като важен в нашата работа, включително в работата на върховния представител, що се отнася до допринасянето за предотвратяване на конфликти, за медиация, за събиране на спорещи страни и за е, изясняване пред тях на тези, на пълните му отговорности. На второ място, там където има криза или конфликт, да се обърне специално внимание на всички действащи лица, включително нашите държави членки и партньори, и да се използва всички инструменти, политически, дипломатически, економически, инструменти в областта на развитието, на хуманитарната помощ и прочие, но ако се стигнете или иначе до този етап, опасявам се, че въпреки всички тези средства в места като Сирия, като Йемен и много други, може да се окаже, че вече е твърде късно, за да се сложи край или за да се спрат зверствата. Затова е много важно да се работи в, по в предходните етапи. Още нещо. Търсим начин за разработване на система за ранно предупреждение в рамките на Европейския съюз, да работим заедно с ОНЕ, да се а, събира информация, да, да се търсят сигналите, че може да има такива проблеми и а, да има ранни предупреждения. Е, това е много важно е, в работата на мисиите ни на място, чиято задача е да се грижат за закрилата на цивилното население и да направят така, че местните действащи лица в областта на сигурността, е, гражданска защита, полицията или армията да са напълно наясно с, с своите отговорности в тази област. След това, отчетността. Въпросът е как може да се работи и в международен план. Смятам, че ако погледнем отвъд конфликта, отвъд кризата, към възможността за преизграждането на обществата и вземем предвид помирението, което е необходимо да се постигне след една криза, за да се обърне специално внимание този елемент на отчетността и да се подчертае, че трябва да се постигне справедливост, трябва отговорните да бъдат осъдени. Само така ще може да се възстанови доверието. Това може да отнеме много време. Наскоро видяхме дела в Латинска Америка, Аржентина, Чили, Централна Америка, при които 20 години по-късно или 50 години по-късно отговорните лица бяха наказани. Те са си мислили, че са се защитили с някакъв вид преходни разпоредби, но този тип отговорности нямат краен давностен срок. Е, този тип отговорност е свързана и с извършителите на средствата, и с онези, които са били длъжни да установят, да гарантират защитата на цивилното население. Откакто съществува понятието отговорност за закрила. Те са длъжни да изпълнят отговорността си за защита на обществото, което ги е избрало. Затова работим по конкретни действия, които може би не са полезни в краткосрочен план, но за дългосрочния план са важни. И става дума за Комисия за международно правосъдие и отчетност при събиране на доказателства, както и е, за установяването на нов механизъм за отчетност за Сирия, международен безпристрастен механизъм за отчетност и събиране на доказателства, за да може те да са на лице, когато се стигне до съответните мерки. В някои скорошни документи сигурно сте видели, че тези елементи, тези концепции са интегрирани в нашата политика. Отговорността за защита и предотвратяването на зверства са основен елемент от световната стратегия, представена от върховния представител и заместник-председател на комисията преди година. Те са важни елементи при изграждането на устойчивост на обществото, за да може да има устойчивост на конфликти. И така предотвратяването на зверствата е от основно значение тук. И се гледат отново измеренията сигурност, стабилност и превенция. Всичко това е интегрирано в нашата дейност и по тези области очакваме да работим в сътрудничество с партньорите си в рамките на ООН, за да можем да видим как най-добре да разработим щата от оперативна гледна точка. Работим и съвсем конкретно, разработвайки нещо като инструментариум, който да могат да използват нашите служители и нашите държави членки на терена, за да установят има ли някои слабости, някои чувствителни елементи и да видят какви политически елемент, инструменти могат да се използват, а, за да има конкретни действия по превенция в различните контексти, където могат да възникнат подобни ситуации. Още няколко коментара по въпросите, които бяха повдигнати тук. Първо, за разочарованието за това, че през последните 10-12 години не се е приложило напълно, на, на, напълно понятието отговорност за защита. Знаем, че за да се операционализира това понятие, ще е необходимо време. Трупаме познание, работ... намираме нови начини да работим заедно, да комбинираме инструментите си. И тук е важно да вземем предвид и отчетността. По целия свят трябва да стане ясно, че действащите лица – и онези, които са седяли отстрани с скръстени ръце, ще бъдат подведени под отговорност. Едните за своето действие, другите за своето бездействие. И този тип ангажименти не се отменят, независимо от това какви правни норми се приемат на място в последствие. Тъй като не разполагаме с много време, ще се спра на един а, пример. Мирния процес в Колумбия. Колумбия е подписан в римския а, статут. И президента беше заявил още от самото начало, че мирното споразумение ще бъде подписано от него само ако то се той отговаря на Международния наказателен съд и на неговите норми. Целта беше да се види дали онова, което е предписан в Римския статут на Международния наказателен съд, е приложимо към споразумението. И на няколко пъти екипът се допитваше до Международния наказателен съд, нещо, което нямаше да се случи, ако нямаше достатъчно информираност именно по тази тема отговорност за защита. И накрая беше споменато положението на беженците в Турция и в Ливан. Без да обрисувам някаква фалшиво прекрасна картина на положението. Искам да подчертая, че Турция, Ливан и Йордания са поели огромна отговорност, опитвайки се да предоставят защита за онези, които са избягали от домовете си в Сирия. Тежестта а, е огромна и, засл... и тези страни заслужават нашия респект и нашето сътрудничество. Каква е причината на мигрантската вълна от 2015 година? Е, това е тема, която може да обсъдим, обсъждаме в огромни подробности. Това, че са спаднали е, дажбите храни, хра... може е, е един евентуален проблем, но има множество други фактори, които са изиграли своето влияние, по-важни от положението в лагерите. Това е различен тип отговорност за закрила. Това всъщност са хората, които не са получили закрилата, която им се е полагала на място, там където са техните домове. И ние, Европа, Турция, Йордания, Ливан и други, трябва да направим каквото можем и сме длъжни да го направим по конвенцията от Женева от правна гледна точка, а и сме длъжни от морална гледна точка да помогнем на тези хора. Това обаче не намалява основната отговорност на онези, които са отговорни за е, това, че хората са били принудени да избягат от домовете си. Благодаря ви, господин Лефле. А сега на зададените въпроси можете ли да отговорите в рамките на 3 минути. Господин Симонович, заповядайте. Благодаря. Ще събера въпросите в групи. Мисля, че по същество ставаше дума за реакцията към настоящите предизвикателства в държавите и как да действаме по-ефективно за изпълнение на отговорността за закрила. В момента има големи разделения в съвета за сигурност и тези разделения се засилват поради националните интереси на членовете на съвета и специално постоянните членове. Няма един единствен начин за решаване на проблема, но може да се упражнява натиска идеята за дебата в съвета за сигурност за превенция на жестокостите цели натиска. Така, членовете на съвета за сигурност видимо трябва да отговорят за това как се спазва тази отговорност за закрила. ако Държавите в съвета за сигурност не изпълняват своите задължения. Това трябва да се припомни. Всъщност задължението за закрила се появи след трагедиите в Сребреница и Руанда. Сега дебата трябва да следва трагедиите в Либия и Сирия. Така че трябва да има отговорност на съвета за сигурност, за действия и бездействия попитахте <clears throat> какво могат да направят депутатите. Депутатите навсякъде са част от е, механизъм за отговорност, напомнят за задълженията на държавите членки, а в европейската система напомнят на другите институции какво би трябва да направят. Така че чух с удоволствие онази точка във вашата резолюция – с която припомняте на съвета. Каква позиция да заеме при дебата в Генералната асамблея на ОНЕ? Припомних вашата резолюция от е, предишния път. Някои от <clears throat> тези неща вече са реализирани, но има и други мерки, по които трябва да има последващи действия. И както казах по-рано, може да помислите за годишен дебат за превенция на жестокостите. Може да използвате някои от твоите дебати, които са в дневния ред, за да поставите този въпрос, за да може да се оцени риска и да се мобилизират ресурси. Хубаво е, че Саймън ни припомни, че днес е деня на беженците. <clears throat> Трябва да направим връзка между превенцията на жестокостите и превенцията на изгонването на беженци. Това е приоритет при определенето на ресурсите. Благодаря. С голямо удоволствие разбрах, че искате да разпратя своето излучение което означава, че ще има последващи действия. Може да бъдете сигурен, че ще има такива действия. Професор Давид. Ако може по-кратко, моля. Да. Няма проблем, госпожо, госпожо председател. На практика това, това е проблем за ефикасното прилагане на международното право в сферата на човешките права. Глава 7 в хартата ни позволява да предприемем мерки и също време да <clears throat> убедим съвета и неговите членове. По време на трагедията в Руанда беше много лесно да се реагира Имаше <clears throat> един скандал, когато някои държави като Белгия поиска от ООН да се оттегли от Руанда. В крайна сметка, държавите <clears throat> се намесиха, а преди имаше възможност да се спре войната и да се създаде зона за сигурност, Имаше <clears throat> няколко възможности да, да се спрат зверствата. При една от мерките успяхме да спасим живота на 2000 души. В Сирия случаят е много по-сложен, отколкото в Руанда. Вярно е, че има неща, които могат да се направят предварително. Дипломацията и съответните дипломати в ООН могат да задействат някои от тези мерки, които ефективно да се прилагат на място и да бъдат успешни. Благодаря, професор Давид. Доктор Адамс. Благодаря. Благодаря за поканата. Трябваше да спомена преди това. Благодаря, че, че, да, че има такова хубаво време в Брюксел, което напомня за Австралия и за Южна Африка. Руанда беше спомената като пример. Има възможност да работи в Руанда след геноцида. Единственото, което се чува от оцелеите – там е <clears throat> защо беше допуснато това. Според тях Руанда е била много далече от е, големите държави в света и е малка държава и няма нефт. Искам да сравна положението две десетилетия по-късно в е, Централна Африканската република, когато започнахме да разговаряме с посланиците те не можеха да покажат на картата. Въпреки, че беше много трудно да се задвижи съветът за, за Централна Африканската република. В крайна успеха успяхме да организираме международната общност за една мисия за запазване на мира. 10 000 души. Много е важно да се действа в началото, когато има ранни предупредителни знаци. За това парламентът като вашият е, може да помогне много. И с изказването си на ранен етап, Европейският парламент не може да реши проблема с е, войната в Сирия, но може да помогне за правосъдието и може да повлия на това как е, в Европа се отнасят към беженците и може да настоява за реформи в ООН във връзка с ветото в съвета за сигурност и може да упражни натиск върху държавите членки. И накрая ще повторя нещо, което казах накрая в своето изказване. Основният, ключов момент е много вярвам онова, което е с три и на английски. Идеи, институции и индивиди. Тук включвам депутатите. Вашият глас има голямо значение и се вслушваме в него. Имаме нужда от вашата подкрепа и ангажимент. Благодаря. Thank you very much. Thank, I want to thank uh, our Благодаря. Благодаря на нашите колеги господин Шимонович, професор Девита и доктор Саймън Адамс за изказванията. Може би някои от вашите бележки ще бъдат прияти. Господин Шимонов спомена за годишен дебат за жестокостите. Можем евентуално да приемем това предложение. Оценката на риска няма държава, където няма такива жестокости. Благодаря за това, което казахте, че трябва да минем от документи към действия. Благодаря, че казахте, че се вслушват в нас, когато се изказваме. Не съм много сигурно все пак, но нека да си вярваме, че това е така. Зная, че <clears throat> има много проблеми в Сирия, и съм убедена, че трябва да се направи повече за Сирия, Йемен и за всички държави. Като имаме предвид какво стана преди 22 години в Сребреница, зверствата там. Познаваме тази трагедия и затова трябва да действаме. Това е нашата роля като политици. Благодаря за изказването ви днес. Благодаря за изказванията на депутатите и очаквам да получа актуална информация за всичко, което беше казано. Благодаря.